подготовката на работната програма на комисията за 2016 година. Предложение за резолюция внесено от социалистите, либералите и зелените. Гласуваме по именно по изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по първоначалния текст в две части. По именно гласуване, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. Изменение 8. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст на точка 2 в две части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Извинете, отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 15 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. Също се отхвърля. Изменение 2 по точка 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме по първоначалния текст на точка четвърта в две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. също се приема. Изменение 3. За, против, въздържали се, подхвърля се. Изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по първоначалния текст на точка 6, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 7. Първоначален текст 3 части. По именно гласуване по първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Също се отхвърля изменение 13 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Също поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 42. Също поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 16.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Извинете, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 отпада. Гласуваме по точка 20, първоначалния текст. Точка 20 също отпада. Точка 21 в две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част също поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 23. Първоначалният текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Точка 24. Първоначалният текст. по именно гласуване. Моля, гласувайте. Шлиза ви абстиму.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 въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст на точка 29 за, против, въздържали се, приема се. Точка 30, първоначалният текст в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Абсолютно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 Приема се. Първоначалният текст на точка 40 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Точка 41 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се също се приема. Точка 42 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Точка 43 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 44 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Изменение четвърто на зелените за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 31 Изменение 31 на либералите. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст на точка 47, първа част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Точка 48 в 4 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка. Електронна проверка по втора част на точка 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 55. Първоначалния текст. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Abstimmung ist е Край на гласуването. Приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 56, първоначалния текст, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, също се приема. Точка 57, първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Точка 58 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се. Трябва да направим електронна проверка. Втора част на точка 58. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Също се приема. Точка 59 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против,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 Извинявайте. Точка 63. Първоначален текст в 4 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Четвърта част за, против, въздържали се, приема се. Точка 65 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 67, първоначалният текст, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 70, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Точка 72, първоначален текст, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 на социал-демократите за, против, въздържали се. Някои изобщо не гласуваха. Изменение 17. Кой е за? Благодаря на колегите от НП. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 18. За? Против? Въздържали се? Също се приема. Точка 75. Първоначален текст. Две части. Първа част за. Против? въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Точка 78 за, против, въздържали се, приема се. Точка 79, първоначалния текст, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Гласуваме по първоначалния текст на точка 82 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 84 първоначален текст. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването също се приема. Точка 85, първоначален текст, три части. Първа част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част, също по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. Изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Можем да направим електронна проверка по 34, тъй като имаше малка разлика между гласовете за и против. Гласуваме електронно по изменение 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се,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 Точка 95, първоначален текст, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 96, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Точка 98, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, също се приема. Изменение 20 на социалистите и демократите за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване по първоначалния текст на точка 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема.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 Точка 101 в три части. Първоначалния текст. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част също по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 102. Първоначален текст. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Гласуваме електронно по първа част от точка 102. Моля, гласувайте.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 Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Съжалявам. Първоначалният текст на точка 19 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. Точка 120, първоначален текст по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение... Да, можем да проверим електронно, но резултатът според мен беше ясен. Гласуваме електронно по изменение 36. Abstimmung Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст на съображение Д. Поименно гласуване. Моля, гласувайте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 Край на гласуването. Също се приема. Съображение Г. Първоначалният му текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Х. Първоначалният му текст в две части. Първо по именно гласуване по първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част също по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията. Гласуваме по именно. Моля, гласувайте.